Добър ден на всички. Можем да започнем. Знаете, че днес е много важен ден. Ще мина на италиански за първите няколко минути. След това ще обърна отново на английски. И така, днес имаме една много важна задача – подобно на други парламентарни комисии. Задачата ни е да изберем нов председател и заместни председатели. Заседанието, както знаете, се излъчва по интернет, както винаги. По правило 204 преминаваме към избор на председател 4 заместни председатели. След изборите веднага ще отстъпя мястото на новия председател. Ако ми позволите преди гласуването, искам да кажа следното. Като председател, както знаете, не се рекандидатирах, защото имаше споразумение в началото на законодателния мандат в нашата група на социалистите и демократите. Бяхме решили а, да направим такива промени Смятам, че за мен това бе много важен момент. Много ентусиазирана се чувствах от това, че бях председател. Искам да ви благодаря. Благодаря ви за подкрепата, благодаря за разбирането, благодаря за щедростта, с която работихте с мен, много морално и ме подкрепихте в много случаи. Искам да ви благодаря. Благодаря на заместник-председателите, е, особено четиримата ми заместник-председатели, Дяконо, Шойдрова, Трупел и Боксърт, както и на всички координатори на групите, разбира се и на моята, и на всички депутати, на асистентите и на секретарията за отличната подкрепа и сътрудничество, на които се радвах. Благодаря на всеки един от вас за подкрепата. Преди да започнем, ако нямате нищо против, смятам, че ще е най-добре да припомня трагедията, която се случи в моята страна. всъщност два случая. Един автобус с унгарски студенти, 16 от тях са мъртви, много млади, заедно с учителите, с родители, които са били с тях. два, две деца са все още с опасност за живота. Има много ранени. Смятам, че това е една трагедия, която наистина удря по най-скъпото ни младите. Имаме и много жертви, както казах, но има и една друга трагедия. Трагедията с... <clears throat> в Абруцо, с лавината и същото време имаше и земетресение. Нека една минута мълчание и след това ще преминем към политиката. Grazie. Bene. Благодаря. Си? Okay. Allora, um, now we, we pass to the, the, the, the agenda of the election. The... Преминаваме към е, избор на председател. Искам да ви запомня за, припомня а, е, заместниците, които са ни подадени групите от НП. Норбет Ерде замества господин Декоракис за групата на социалистите. Кафман замества Граматикатис. Иван Каталин Сорин замества Драгичи. За Алде Робер Рошфол замества Яна Тутом. За зелените Рамон замества госпожа Еванс за ЕКР. Знае, че колегата Краснодевски замества, но все още нямаме подадено име. Бихте ли ни съобщили името? За координаторите ли става дума тук? Ah, ah, okay, okay. And so they re replaces and, and so that's, that's okay also? No, no, no, we need Не, само ни дайте а, името, кой ще замести Краснодевски. Моя съветник може да ви каже името. Други замествания, които искате да ни съобщите? Моля да ми информирате. Трябва да проверим дали имаме кворум от една четвърт от членовете на комисията, което означава 8 души. Ще премина към номинациите на председател. Давам думата на колегата, който иска да ни представи кандидатурата. Кристина Либачка има думата. Благодаря ви много. Преди да подкрепя кандидатурата на госпожа Петра Камереверт, искам да ви благодаря на вас, госпожо председател. За нас беше истинско удоволствие да се сътрудничим и да работим заедно с вас. За мен е огромна чест и удоволствие да ви представя номинацията на госпожа Петра Камерверт. Това е колега, който има изключителна компетентност. Той е координатор на групата на социалистите и демократите. Винаги е работила много усърдно, по много професионален начин, по различни досията, по които е била докладчик. Дълбоко съм убедена, че Комисията по култура по под председателството на нашия колега ще функционира много добре, много ефикасно и съм убедена, че всички ще можем добре да си сътрудничим с депутатите от останалите парламентарни комисии и с комисарите. Искам отново да подкрепя тази номинация. Благодаря ви. Благодаря. Изслушахме представянето на кандидатурата. Има ли други кандидатури? Няма. И така. Преминаваме. И... Не, преди всичко, нека да кажа, че Петра Камереберт, на която поздравявам, може да бъде кандидат т.е. тя е пълноправен член на комисията, представена от политическа група като номинация и е попълнила е, декларация за финансови интереси. Няма смисъл. Е, така че няма е, никакво противоречие с правилника. Ще дам думата на кандидатката. Всъщност не, ще я попитам, приема ли да бъде е, избрана. Заповядайте. Ja, ich bin einverstanden. Да, приемам номинацията. В такъв случай аз я поздравявам и питам, тъй като няма други кандидати, дали не можем да я обявим за избрана с акламации. Да, мисля, че така ще стане. Браво! а a са пункто. Чудесно. Моята работа е завършена, поне от тази част на масата. Петра, заповядай. Ти ще водиш комисията. С голямо удоволствие ти предавам този пост. И след това ще преминем към избора на четиримата заместник-председатели. Ще un момент.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 Благодаря ви много. Благодаря за доверието, което ме гласувате. Искам да започна работа, благодаряйки на госпожа Коста за отличната й работа. Искам да ви благодаря най-най-сърдечно за работата, която свършихте през последните две години и половина като председател на тази комисия. Вие подобрихте видимостта на тази парламентарна комисия в парламента и аз ще продължа започнатото от вас. Искам да ви благодаря от името на всички. Надявам се, че ще продължим да си сътрудничим много ефективно. Всичко най-добро за в бъдеще!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 liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, искам да започна благодаряки на всички ви за доверието, което ми гласувахте. Ще положа всички усилия да бъда справедлив председател на комисията. Надявам се да продължим да работим по начина, по който работихме под председателството на моята предшественичка Силвия Коста и да представляваме Комисията по културата по най-добрия начин навън, както и да създаваме най-добрата възможна атмосфера за работа вътре в самата комисия. Аз ще направя всичко, което е по силите ми, за да гарантирам да не ни забравят, когато става дума за работа по важни досиета. Силвия свърши отлична работа и аз ще продължа да работя в същия дух. Сега трябва да изберем заместник-председатели. Затова предлагам да пристъпим към приемането, гласуването на първият заместник-председател. бих искала да ви информирам за заместниците, които участват в гласуването днес. Господин Цагоракис, господин Едос, господин Граматикакис е заместен от госпожа Кауфман, господин Драгичи се замества от Катлин Соривен, и Том се замества от Рошфор, от Ауде. За зелените госпожа Евенс е, е заместена от господин Раймон, от ЕКР, колегата Месер Шмидт е заместен от господин Краснодевски. Искам да потвърдя, че имаме нужния кворум Необходимо е да имаме 8 е, депутати, за да можем да изберем заместни председатели. Искам е, да помоля за номинации за първи заместник председател. Искам да използвам отново възможността да благодаря на Силвия Коста за отличната й работа през е, последните две години и половина. Тя беше отличен представител на Комисията по култура. Искам да ви пожелая всичко най-добро в бъдещата ви работа в групата на социалистите и демократите ще продължим да работим съвместно. Очаквам също да се положително да си сътрудничим и с Петра, както и с всички останали. Това е изключително специална комисия, тъй като разглеждаме важни досиета, досиета важни за Европейския съюз. Ние трябва да работим всички усърдно, за да може Комисията по културата да запази своята роля, работейки по важни досиета. Като първи, е, за първи е, заместник председател искам да предложа Андрея е, Бошкор. Благодаря за предложението. Има ли други предложения? Не виждам такива. Затова предлагам госпожа Андрея Бочкор като пълноправен член на Комисията култура е представена от политическа група и подписала декларация за финансовите си е, интереси, да бъде е, избрана. Тя е кандидат. Не знае дали госпожа Бочкор е съгласна да бъде номинирана. Да, приемам. Благодаря ви. Имаме само един кандидат, е, за това предлагам да изберем господа Бочкор с акламации. Имате ли някакви възражения? Не виждам такива. Предлагам да изберем с акламации. Herzlichen Glückwunsch, Frau Kollegin. Поздравления. Искам да ви помоля да заемете мястото си тук до мен на, на подиума и да пристъпим към гласуването на втория заместник председател отново трябва да кажа кои са заместниците от НП. Господин Сигураки се замества от господин Ерос, от СНД, господин Граматикакис е заместен от госпожа Кауфман, господин Драгичи от Соривен, за Алде Яна Тон от господин Роберт Рошфорд, за зелените госпожа Еванс е заместена от господин Раймон от ЕКР, господин Мешер Смит е заместен от господин Краснодевски. Имаме нужния кворум. Необходими са ни 8 депутати. Имаме много повече от тази бройка. Искам да ви помоля да номинирате кандидати за този пост на втори заместник председател? Да. Най-напред поздравления Петра за избора ти. Искам да кажа на Силвия, ти беше чудесен председател и ще ни липсваш. Групата ни предлага господин Мирча Дяконо да продължи като заместник председател. Той работи много добре. Ние го предлагаме за втори заместник председател. Да, благодаря ви. Има ли други предложения? Не виждам. В такъв случай Искам да потвърдя, че господин Дяков е пълноправен член на Комисията по културата, предложен от политическа група, подписала и декларация за финансовите си интереси. Искам да го попитам, господин Дяконо, дали сте съгласен да бъдете номинирани. Да, съгласен съм, но бих предпочел някой друг да може да финализира триалога с съвета и комисията. Благодаря ви много. Да, по-късно тази година ще трябва да се заемем с този въпрос. Имаме само една кандидатура, затова предлагам да обявим господин Дяконов за избран с ръкопляскания. Не виждам никакви желания за тайно гласуване. Господин Дяконо да бъде избран с акламат. Herzlichen Dank. Ich beglückwünsche Sie herzlich und freue mich auf eine gute Поздравления. Очаквам да работим съвместно Искам да ви поканя да заемете мястото си тук на трибуната. И пристъпваме към избора на третия заместник председател. Следваме същата процедура, както и до сега. Трябва да съобщя, кои са заместените депутати от НП. Теодорос Сагоракис е заместен от господин Ердос, господин Граматикасис, е госпожа Кауфман за СНД, Господин Драгици е заместен от Еван Янатум, е заместена от Рошфор за зелените, госпожа Евенс е заместена от господин Раймон, от Екаря, господин Мешер Смит е заместен от господин Краснодевски. Имате ли предложения? Господин Раймон. От името на групата на зелените искам да благодаря на Силвия Коста за това, че председателства нашата комисия по отличен начин и да ви поздравя вас, госпожо Камереверт, за това, че бяхте избрани. Искам да предложа Хелга Трупел за трети заместник-председател. Тя е добре запозната с работата на тази комисия и ще работи отлично. Благодаря ви. Има ли други кандидатури? Не виждам други предложения. Искам да съобщя, че Хелга Трупел, първоправен член на Комисията по културата, представена от политическа група, подписала е декларация за финансовите си интереси, така че изпъл... са изпълнени изискванията им за кандидатурата й. Ако няма други кандидати, Искам да попитам дали е съгласна да бъде избрана. Да, разбира се, съгласна съм да бъда номинирана. И така имаме само една кандидатура и предлагам да обявим госпожа Трупел за избрана чрез ръкопляскания. Auch dir, Helga, herzlichen Glückwunsch. Поздравления, Хелга! Очаквам да работим в тясно сътрудничество. Искам да те я поканя да дойдеш тук на трибуната. И пристъпваме към избор на четвърти заместник-председател. За последен път днес трябва отново да ви кажа кой с кого се замествам. За НП господин Ердос е заместника господин Граматикакис от госпожа Кауфман се замества, господин Драгичи от Кателин Сорен Ивен, за Алде Анатун се замества от Рошфор, за Зелените госпожа Едва се замества от господин Раймон, за Екара господин Месершмит се замества от господин Краснодевски. И така очаквам вашите предложения за четвърти заместник председател. От името на групата на ЕНП искам да предложа господин Стефано Мауло като четвърти заместник председател. Благодаря ви много. Господин Мауло, съгласен ли сте? Да. Благодаря ви. Има ли други номинации? Не виждам. В такъв случай бих искала да ви информирам, че са изпълнени изискванията господин Мало да бъде избран. Той е пълноправен член на Комисията по културата, представен от политическа група, подписал ли е декларация за финансовите си интереси. Отново имаме само една кандидатура и предлагам да изберем господин Мало с ръкопляскания, тъй като няма постъпили искания за тайно гласуване. Herr Maulo, ich gratuliere auch Ihnen ganz herzlich. Поздравления, господин Мало, за това, че бяхте избран. Очаквам да работим съвместно. Искам да ви помоля да займете мястото си на трибуната. И така изпълнихме първият официален акт за днес след обед и то за рекордно време – което означава, че можем да преминем към следващите точки от дневния ред. Трета точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Имате ли някакви предложения за промени в дневния ред? Не виждам такива. Някакви възражения? Не виждам такива. В такъв случай считаме, че дневния ред е, е, прият. Четвърта точка – одобрение на протоколите от заседанията от 10-11 октомври, 8 ноември и 28 ноември 2016 година. Тези протоколи трябва да бъдат е, одобрени. Вие разполагате с е, тези документи, тези протоколи. Имате ли някакви забележки по тях? Не виждам такива. Предлагам, както обикновено, ако не постъпят някакви възражения или предложения в рамките на днешното заседание, тези протоколи да бъдат читани за прияти. Следващата точка е пета точка – съобщение на председателя. Имаме превод на френски, английски, естонски, полски, български, румънски, италиански, гръцки, испански и прочие. Утре ще има и словенски. Следващата точка се отнася до решенията на координаторите от 5 декември 2016 година тази информация е разпратена до всички депутати от Комисията по култура. И ако не постъпят никакви възражения или коментари, до 13 се считат за прияти, ако не са постъпили такива възражения до 13 декември. И така, много бързичко преминахме. Толкова бързо се движихме, че докладчика за точка 6, господин Фисас Аксела, все още не е дошъл в залата. Затова може да преминем към следващата точка и да се върнем на 6-та по-късно. Джули, забелязах, че на втора страница има погрешен правопис на име, така че трябва да се коригира. Да, секретарията ще внесе необходимите корекции. Не можем да допуснем ничие име да бъде погрешно изписано. не знаете ли дали ще дойде Сантьяго или не? Доколкото разбрах, той няма възможност да присъства днес. Мога да прочета това, което имам. Може би да го направим, тъй като той не е тук. Може би да разгледаме тази точка по този начин, за да може и докладчиците в сянка да дадат своите бележки. Ще бъде кратка. Няма особени промени от, в предложението на Европейската комисия. Целта на доклада е да се промени графика Изменили се няколко параграфи, за да се внесат пояснения, но не се отнася това до съдържанието, тъй като предложението само по себе си е много добро. Четам, че Европейската комисия е свършила много добра работа. Става дума за удължаване на програмата и за промяна в графика. Затова от е, името на Сантяго очаквам да чуя коментарите от е, политическите групи. Благодаря ви много. Пропуснах е, да спомена за кой доклад става дума. Това е предложение за установяване на действие на Съюза за европейски столици на културата за периода 2020-2033. Докладчик е Сантьяго Фисас Айшела. И аз накратко представих това, което ще, ще да представи докладчика господин Фисас Айшела. Докладчиците в сянка имат думата сега. Искам да ви поздравя. Искам да подкрепя господин Фиса за доклада му. Няма да навлизам в детайли, тъй като докладът е изключително технически и по своето същество, но искам да подчертая важността на този въпрос, който се разисква в доклада. Често се срещаме с хора, които не са европейци, но се чувстват европейци и ние трябва да насърчаваме това отношение. Искам да приветствам доклада, тъй като тук става дума за различните столици на културата. Всички се чувстват като част от едно общо голямо семейство – И освен това, по този начин се стимулират чувството за европейска принадлежност. Госпожа Трупел, идеята е много добра. Добрият опит, който натрупахме с столиците на културата в Европа, сега ще включи и трети държави. Знаем, че европейските столици на културата става дума за комуникации, за приобщаване, за създаване на повече възможности хората да се срещат, да създават общи културни творби, да се даде възможност на широк кръг участници. Това е също възможност да се създадат допълнителни възможности хората, които считаме за европейски посланици, да се обединят, да работят съвместно. Считам, че подходът е много добър и е, аз като цяло го подкрепям. Благодаря, госпожа Кост. Condivido che questa è un'idea Съгласна съм, идеята е отлична. При предишния мандат говорихме за нея. Колегата че го няма тук, за съжаление. Благодаря на Физа за работата. За 2021 година вече е обявена столицата в Сърбия, Нови Сад, за зоната ЕФТА. Вече сме в нова фаза на прилагане на този текст. Вече 30 години тече този процес. Добре е да се направи една равносметка на тези 30 години. Смятам, че създаде огромно въздействие върху отделните градове посредством тази инициатива. В много страни, като в моята, всяка година се създадаха столици на културата, годишни, национални. Това стана при нас, мисля, че и в Англия. Така че ето ви една инициатива, която е много интересна. Когато говорим и за културна дипломация, можем да почерпим опит от това. Вече го има в някои държави, както казах например, столица на културата в арабския свят и така нататък. Това е една отлична практика, която ще даде възможност за междукултурен диалог. Благодаря. Ja, vielen herzlichen Dank. Julie Ward, bitte. Благодаря, Джули Уорд. Um, like Искам да подкрепя предложението на колегата. Европейската столица на културата като инициатива помогна на Ливърпул да се възобнови, когато консервативното правителство реши, че не желая да се занимава с този град и точно културата подпомогна успеха в някои от старите индустриални градове в Великобритания. С Брексит едно бедствие ни предстои, така че добре нашите градове, които са гласували за, биха се възползвали от тази възможност. Например, Манчестър, най-големия град в моя регион. Знам, че те много се вълнуват, много биха искали да запазят европейските си връзки. Това отговаря и на мрежата на евроградовете, това не е мрежа само за държавите членки, е много по-широка инициатива. Кметството на Бирмингам сега е председател на тази мрежа и аз с удоволствие говоря по тази тема с тях, така че подкрепям идеята и колегата. Благодаря, госпожа Шойдрова. Е Благодаря. трябва да мислим в същата посока за Обединеното кралство след Брексит и затова да продължат да са част от тази мрежа, тъй като няма да са държава кандидатка, трябва да участват обаче, да ги приобщим, трябва да могат да участват, тъй като европейските градове и столици на културата са много важни за сътрудничеството помежду ни. Това ще бъде голямо предизвикателство за всички ни как да не изоставим а, Обединеното кралство. Нека английските градове да участват също. Благодаря. И аз ви благодаря. Господин Здроевски. Wszystkim chcę pewnego uściślenia a propos tego raportu. Първо, исках да уточня нещо. Част от вас говориха за трети страни не би трябвало да се прилага към трети страни в общото разбиране на този термин в Комисията по външна политика. Това са страни, които са част от ЕФТА и Европейската економическа зона. И ако трябва да се върна на казаното госпожа Шойдрова, много възможно е, е Великобритания да попадне точно в тази зона. Така че, когато говорим за периода 2020-2033, е, те ще са част от точно този нов проект. Но това споразумение още не е подписано, най-вероятно ще бъде подписано и още нещо – Хубаво е тази програма да има ясни, ясен списък с а, членове. Имало е случаи в миналото, когато градове извън Европейския съюз са участвали. Например, Истанбул. И си спомням, че тогава се взе решение да се включи Сараево, те кандидатстваха, но бе отхвърлена тяхната кандидатура. Когато говорим за ЕФТА и е, Европейската економическа зона, там имаме разширяване към нови страни, страни, които са част от финансиране на различни финансови проекти в Европейския съюз, но се намират извън съюза. Така че трябва да сме справедливи и това е справедливо решение, да имаме ясен списък. Е, и още нещо. Европейските столици на културата са нещо интересно като проект, но ако погледнем градовете, не всяка столица на културата се възползва оптимално от възможностите. Бих е, казал, че всеки втори е успешен. Така че нека да подчертаем успеха на Ливърпул или на Есен, е, германския град, е, тъй като там града се промени цялостно. Барселона също имаше повече забавление, но така ли, че те решиха така да подходят към а, тази идея. Та има градове, които не бяха много успешни, не се провалиха, но успехът им не бе цялостен. Така че нека да анализираме този опит. Не във всички градове имаше постоянни промени, в част от тях само времени. Благодаря. Благодаря. Госпожа Билт е записана. Ако няма други, то тогава а, няма да има повече възможности за изказвания след госпожа Билт. Инициативата за европейските а, столици на културата от 85-та насам цели да се видят по-добре европейските културно а, наследство и исторически ценности. Ако а, помислим за ситуацията сега, можем да кажем, че е, културата се намира в наистина труден период. Е, ще дам за пример Палмира. Трябва да се е, разгледат възможностите за столици на културата и в кандидатстващите за членство държави членки, но какво да кажем и за другите а, държави, да речем а, Турция, където има предложение да бъде оттеглена. А, много често се казва тук в парламента, че няма достатъчно средства за програми в областта на културата. А в същото време ни предлагате да а, се а, дадат средства на държавите а, и извън а, и градовете на държавите членки. Имаме ли достатъчно средства? Благодаря. Дам думата на комисията. Има ли всъщност представител на комисията? И ако има, иска ли да се изкаже? Няма. Обръщам се към Сабина Ферхайен от името на Сантяго, дали иска да добави нещо. Да. Бих искала да ви благодаря от името на Сантяго за идеите и коментарите. Нека да изясня нещо обаче. Европейският съюз няма да предоставя средства за градове в държави, които не са част от Съюза. Тези държави, които участват, плащат, заплащат и част от програмите. Така те, те са активна част и според мен точно заради това трябва да могат да участват. Исках това ясно да го заявя. Благодаря за пояснението. Ако Турция реши, че не иска да участва в програмата Творческа Европа, то тогава няма да има никакви проекти финансирани в Турция по тази програма. Всички събития, свързани с столицата на културата, се понасят основно от града. Т.е. това е огромно финансово задължение на всеки един град, който е столица на културата. Благодаря. Нека сега кажа, че крайният срок за изменения е 30 януари, 12 часа на обяд. В Комисията по култура ще се гласува на 28 февруари. И така, стигаме до седма точка от дневния ред, свързано с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването европейското общество в ерата на гигабитови интернет и технологиите от пето поколение 5G. Докладчик е Силвия Коста. Имаме проекто становище пред себе си. И така давам думата на Силвия, за да може да представи доклада си. Град. Разполагате с 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Както виждате от проекта пред себе си, е, доста съм ограничена в броя думи, затова няма как да подходя по-аналитично към темата. Идеята е да говорим за технологиите от пето поколение – и а, гигабитовия интернет. Това е една отлична възможност и от гледна точка на образованието, културната, художествено-творческата индустрия, а, бродкастерите и аудиовизуалните медии. Иска да кажа, че а, в тази е, стратегия трябва да имаме амбициозната цел до 2025 година да осигурим свръхбърз интернет в а, началните и средни училища и библиотеките. На нас това много ни харесва като цел. Не знам дали да не включим тук и университетите, обаче с изменения, ако искате. Това е голямо предизвикателство и що се отнася до методите на преподаване. Има електронно учене, електронно преподаване. имаме различни услуги, които могат да се предоставят и медийната грамотност също е важна. Трябва да се развият тези компетентности е, у нашите деца. Още нещо, което според мен е важно, е да преодолеем цифровия вододел и да имаме медийна грамотност, е, не само от децата и учениците, но от цялото население защото е, цифровото гражданство, както го наричаме, е вече факт. Още нещо важно според мен Технологиите от пето поколение могат да дадат много възможности, свързани с ново съдържание, ново творческо съдържание, както и интерактивното съдържание, т.е. не само пасивното възприемане, но и когато самия ползвател може да бъде активен участник. Трябва обаче да знаем и какво ще бъде въздействието върху това, върху веригата от аудиовизуални услуги като цяло. Комисията, според мен, трябва да вземе предвид е, радиоразпръскването. Е, радиоспектъра е много важен, анализирали сме го в различни доклади, затова с... искам да кажа, че по тази тема, разбира се, искам да ви чуя, но ще бъда по-точна в искането на дефиниция за ясен параграф по този въпрос, тъй като това е една от темите, по което трябва да бдим. Още един въпрос, който не можах да включа, тъй като имам ограничения в думите и нямаше как да го направя, е свързано с сигурността на интернет и на мрежата като цяло. Трябва много да внимаваме в тази сфера. Колкото по-голямо разпространение има интернет и интернет на нещата и така нататък, Колкото по-широк е обхвата, толкова, колкото повече съдържание има в него, колкото повече информация се съдържа, толкова повече трябва да гарантираме сигурността. Сигурността на мрежата, на интернет. да има достатъчна защита на информацията и на софтуера. Ще добавя няколко елемента в този смисъл. Отвъд това трябва да подчертая проблема за различията между държавите членки. Ние сме го казвали и в доклада за радиоспектъра, когато писахме бързия интернет има различно разпространение в различните държави членки и технологиите 5G не би трябвало да намалят хармоничното развитие на всички държави членки и да се превърнат в някакъв вид цифров вододел. Надявам се това да се вземе предвид. Благодаря на докладчиците в Сянка. Ja, vielen herzlichen Dank, Silvia. Сабина Фахайн. Благодаря ти, Силвия. Сабин. Мисля, че Комисията по култура работи отлично. Част от аспектите, които спомена Силвия, са изключително важни. Въвеждането на технологиите от пето поколение е важно не само за общия достъп до интернет, който също е отличен, тъй като може да има много проекти, но това ще даде възможност за повече мобилни услуги цял набор от аспекти, свързани с креативната економика, ще възникнат. Така че на някакъв етап най-вероятно ще трябва и по тях да говорим. Когато започне разширяването на обхвата на 5G, трябва да видим какво въздействие ще окажат те върху тях. А, ще има по-широк радиоспектор, ще има повече услуги, повече съдържание в интернет, повече съдържание свързано с култура, по-голяма възможност за развитие на нови продукти. Мисля, че това е една отлична възможност Що се отнася до цифровия вододел между е, градските зони и селските зони? Трябва да го преодолеем точно с технологиите от пето поколение. В големите проблеми, разбира се, няма такъв голям проблем с достъпа до интернет. Е, чисто економически това е смислено и затова има такъв е, достъп много по-трудно обаче да се предостави е, тази услуга в селските райони, има по-нисък е, достъп. И мисля, че тези технологии ще ни дадат възможност е, да предлагаме едни и същи услуги посредством мобилния достъп. И това, според мен, ще доведе до нова експлозия на услуги, не само по интернет, но и посредством мобилните данни. Мисля също така, че ще започнат и по-конкретни предложения, когато започне да тече този, тече този проблем. Нека да се обърна сега към образованието. Важното е в училището да има бърз интернет и това ще отвори нови възможности и за извънкласни занимания, неформалното, неофициалното обучение и образование. Ще можем да съчетаем формалното с неформалното, дори вече може да не се говори в обучение в определени фиксирани сгради. Може да се превърне образованието по-мобилно, така че ще има възможности. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. И ви приветствам с новата ви позиция. Колегата Клак не можа да дойде в рамките на днешното ни заседание, но ме помоли да се изкажа вместо нея. И аз особено се радвам, защото а, отговарям и в комисията по а, регионално развитие за това досие. И така, тя казва, че от ЕКАРЕ можем да подкрепим най-общо споразумението по темата. И аз лично съм съгласен и ще кажа някои положителни неща. И на целта на европейското общество за гигабит, гигабитов интернет е положителна според нас. Много ще е важно да има инвестиции за пълните ползи от истинското гигабитово общество и предизвикателствата за инвеститорите, операторите и предоставящите услуги – ще съществуват във всяка държава в Европа. При нас е добре, че са все по-голям е все по-голям броя в нововведенията в тази област и за заетост и като идеи. В областта на културата, особено малките и средни предприятия, могат да се съревновават на глобалната сцена и за това трябва да им предоставим нужните средства заедно с а, научните изследвания. А, не трябва да остав... изоставаме от Съединените щати и а, също така региона Юго-Источна Азия, където технологията от пето поколение са вече навлезнали тази по-засилена свързаност, за която вече говориха колегите, могат да даде, може да даде възможност на хората да се възползват от много други средства, но също така и да създаде нови бариери. Беше споменато и неформалното образование в този контекст. Така че въвежда, привесваме идеята да се въведат повече възможности за обучение, за преподаване, като и е, да се споделят е, най-добри практики от страна на държавите членки. Разбира се, тази амбиция не трябва да бъде е, извинение за повече правила и нещата, които могат да се постигнат на местно и, и регионално равнище, трябва да се запазят там. Например, предложението за 5 годишните лицензи за радиоспектъра, макар да се разглежда като положителна стъпка от страна на инвеститорите, трябва да бъде разгледано с допълнителни въпроси, за да видим защо какво обосновава по-нататъчната централизация на управлението на спектърите. По-нататък, предоставянето на съдържание с високо качество е свързано и с елемента за авторското право. Така че петото поколение да не направи така, че чисто и просто да се свалят по-лесно, макар и незаконно съдържание. също така смятаме, че сериозно трябва да се обмисли какво точно означава пето поколение. В момента определението не е пределно ясно макар че е, се обсъжда не малко. Определението за това какво представлява технологията от пето поколение, какво ще представляват, когато навлезнат напълно, трябва да бъде пределно ясно, тъй като според мене тази дефиниция в момента не е достатъчно ясна и е по-малко ясна, отколкото бяха тези за четвърто и за трето поколение, когато те, те първа навлика, навлизаха. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и аз. Комисията е тук. Искате ли да вземете думата? Заповядайте. Всъщност все още не, защото нашия експерт не е тук. 4.50 беше предвиден този въпрос в първоначалния дневен ред, но очакваме да дойде. Тя е на път. Можете да зададете въпроси и когато дойде, тя ще отговори. Жалко е това, казва председателката. Но така се случва понякога. Тогава, за да приключим темата, да се върнем към Силвия и само да припомня, че до а, 31 януари до 4 часа е крайния срок а, за изменения на 22 март е гласуването в нашата комисия Силвия. Благодаря. Искам да благодаря, да благодаря на докладците в Сянка. Много се радвам, че се спомена въпроса за разширяването на 5G, мейки предвид и бродкастерите. Това бе включено много накратко, но, както казах, бе много важно за мен. Това е една идея, която много бих искала да развия, за да можем да споменем и авторското право. След това смятам, че е много полезно да говорим и за образованието, за новите възможности за учене, не мога да го напиша в детайл, но ако имате предложение, моля, направете го. Направете ги. На европейско ниво трябва да има определение на радиоспектъра. Това е записано и в цифровата стратегия. Това е един необходим хоризонт, за да може да се види и скоростта, с която може или не може да спазят държавите членки новите разпоредби. Всичко трябва да бъде въз... из... използвано, но вземайки предвид, че трябва да се внимава с културата, с бродка и така нататък. Трябва да се внимава коя държава, кога може да го направи, както и мрежата, която е различна в отделните държави членки бих искала да чуя вашите предложения. Благодаря. Ja, ganz herzlichen Dank. Благодаря ви. Към комисията един коментар. Да знаете все пак, че това, което ние включваме като момент в предварителния дневен ред е все пак приблизително. А, няма като да спрем когато а, дойде момента. Просто за в бъдеще а, имайте предвид. А, всъщност добре се справяме ние, защото отмятаме повече работа, но а, евентуално да се свържете с колегата ви, за да не идва. А, ако пък нашите докладчици, докладчици в сянка имат някакви съмнения, могат директно да се свържат с вас или да добият директно информацията. Мисля, че така ще бъде по-лесно. Благодаря, Силвия. Благодаря на всички, които допринесоха за това обсъждане. Както казах, 30 януари, 4 часа за измененията. И така, с това приключихме отворената част на нашето заседание. И сега това, което ще направя е да помоля всички членове на Комисията по култура да останат в залата, а останалите нека да напуснат залата, защото ще продължим с една тема за тристранна среща, която ще разгледаме при закрити врата. А утре рано започваме в 9 часа. Така че за всички останали до утре в 9 ще ви помоля да сте на време утре в 9, защото имаме гласуване и искам да процедираме а, бързо с тях, защото имаме натоварена а, програма, имаме и гости от председателството на съвета, много трудни други теми, така че ако започнем бързо, ще закъснеем с другите теми и ще ни остане по-малко време за, изку... за а, дискусия. Така че още веднъж молба да сте на време утре.